криза и показва, че обществото може да действа отговорно и сплотено. Това ще бъде залог за една бъдеща силна Испания. Благодаря. Благодаря, колеги. С това приключваме тази точка от дневния ред, с което приключваме и заседанието днес. Утре заседанието започва от 9 часа. Дневният ред е публикуван на сайта на Европейския парламент. С това закривам заседанието и ви пожелавам приятна